25 и 26 юни тази година. Нека да ви припомня, че по тази точка няма да се приемат спонтанни изказвания, но могат да се приемат въпроси с синя карта. Госпожа Лукачевица има думата от името на съвета. Годатие депутати. Pirms pievēršties и kārtības jautājumam, имам gribu Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати в Европейски парламент, преди да премина към а, изказването си по същество, нека да а, кажа, че това е последното изказване на латвийското председателство в Европейския парламент и това е на деня, който е ден, в който празнуваме Лигоес, така го наричаме на латвийски, или ам, празника на лятното слънцестоене. За това, в чест а, на тези две събития, ще се изкажа на латвийски. Латвийското председателство се изказа за последен път тук в пленарна зала по тази изключително важна тема, а именно подготовката на Европейския съвет. Много важно събитие при приключването на Европейското полуплатие. Дневният ред на заседанието на Европейския съвет е изключително натоварен – Държавните и правителствени ръководители трябва да говорят по въпроси, свързани с миграцията, сигурността и економическото управление. Преди да говоря за нещата в повече подробности, нека да ви съобщя за независим, формалната среща на държавните правителствени ръководители, свикана по инициатива на господин Туск. Целта е да се разясни положението в Гърция. Държавните правителствени ръководители обмениха информации за случващото се в Гърция и за напредъка по преговорите между Гърция и международните кредитори. На това заседание председателя Туск искаше да промени настоящата динамика на преговорите и да им даде нов положителен пласък. Заседанието в понеделник действително даде такъв положителен пласък, както подчерта председателят Туск във връзка с първоначалния вариант, който защитаваха международните кредитори, новия подход на гръцкото правителство е стъпка в правилната посока. От тук нататък трябва да последват и действията. Министър-председателя и международни, на Гърция и международните кредитори работят изключително съсредоточено, за да оточнят елементите на плана за реформи, който да бъде представен на държавните и правителствени ръководители утре. Нека да се върна към дневния ред на Европейския съвет миграцията. Това е тема, която ще бъде една от най-важните теми, която ще се обсъди утре. Както добре знаем, през април 2015 година Европейския съвет прие решение за изключителните мерки, които имат за цел да предотвратят е, загиването на още хора в моретата и за справяне с каналджиите, които предлагат начини за прекъсяване на границите. Нека да подчертая, че не е задача на Европейския съюз, на Европейския съвет а, да разреши всички евентуални потенциални проблеми по отношение на миграцията. Няма бързи решения. Единствено могат да се разрешат нещата е, изцяло, ако се работи в дългосрочен план с балансиран, систематизиран подход, който се прилага стъпка по стъпка. Утрешната дискусия в Европейския съвет ще бъде следващата стъпка при приемането на този подход. От последната среща на Европейския съвет през април изминаха няколко месеца и през това време съветът и комисията допринесаха значително за намиране на решение. Председателството заедно с Европейската комисия и Европейската служба за външна дейност предаде на председателя на съвета пътна карта за прилагане на решенията, взети на съвета през април. Комисията публикува доклад за Европейската програма в областта на миграцията. Съветът започна да работи по различните елементи на програмата, започна да работи и по конкретни мерки, които следва да се приложат във връзка с програмата за миграция. Утре Европейския съвет ще се занимае с три елемента на тази политика. Първо, презаселването, реинтеграцията. На второ място, връщанията и реадмисията и на трето място сътрудничеството с държавите на происход и транзитните държави. Всички тези елементи са взаимосвързани и за това е необходим интегриран подход, за да може да се гарантира закрила за онези, които имат нужда от нея, но същевременно закрилата не е достатъчна. Необходима и ефективна система за връщане на нелегалните мигранти. Всички добре знаем, че по-настоящем в комисията тъкат сериозни а, преговори по отношение на презаселването на беженците. Вчера на съвета по общи въпроси стана ясно, че е необходим консенсус, ако искаме да намерим решение на проблемите с миграцията. Необходим е баланс между солидарността и отговорността и те формират важна част от миграционната политика на Европейския съюз. Бе показана готовност да се намери солидарност и решение е, спрямо тези миграционни потоци. Действително положението е извънредно и трябва да се предостави помощ на страните, които са на предна линия, на проблема, се разрешат важни политически и технически въпроси. Има различни гледни точки между държавите членки за това как трябва да реагира на Европейския съюз и каква трябва да е ролята на различните държави членки. Затова Европейския съвет трябва да е ангажиран а, и да участва а, в още по-големи подробности. Проблемът с миграцията е доста чувствителна тема. Изисква се балансиран подход – не могат да бъдат намерени лесни решения. Днес получихме информация, че Унгария едностранно спира прилагането на системата Дъблин. Едностранните действия не са решение. Само чрез диалог и съвместно действие, за да прилагаме правото на Европейския съюз, можем да намерим решение на настоящите предизвикателства. Но, както споменах, много е важно да има холистичен подход, който последователно се прилага на практика, за да може да има и подкрепа в, средно... в краткосрочен план и решение в дългосрочен план. Ясно е, че предизвикателствата, свързани с миграцията, ще са тема, която ще обсъждаме още дълго време. И е, обсъжданията ще продължат след е, Европейския съвет. Дами и господа, следващата точка в дневния ред на Европейския съвет е свързана с предизвикателствата в областта на сигурността. Европейският е, съюз се сблъсква с доста предизвикателство в последно време, свързано ни с сигурността. Светът се промени много, геополитическото положение е съвсем различно и Европейският съвет ще разгледа работата, която се върши в областта на вътрешната сигурност и по време на латвийското председателство съветът направи много за засилване на сигурността в Европейския съюз. На 16 юни Европейският съвет потвърди е, извинете, съветът потвърди новата подобрена стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз и бе взето реш... предвид решението на Европейския парламент в тази връзка. Взехме решение за засилване на обмена на информация между компетентните власти на държавите членки и от 1 юли Звеното на Европейския съюз за обмена на информация и за съдържание по интернет ще започне своята работа. Трябва да продължим да работим с въвеждане на допълнителни проверки за сигурност по външните граници на Европейския съюз. Трябва да работим по директивата за регистъра с имената на пътниците. И, Европейският, и съветът а, призовава Европейския парламент да а, повтори позицията си, свързана с началото на а, тристранния диалог. Службата за външна дейност да е изготвил и ще предаде а, на Европейския съвет доклад за свършеното до тук за борбата срещу тероризма. По външните измерения Европейският съвет ще проведе обсъждане по общата политика за сигурност и отбрана и ще бъде оценен постигнатият напредък от заключенията на съвета от 2013 година през декември. Това обсъждане ще е, вземе предвид е, новите предизвикателства в областта. Важно е да се вземе предвид, е, че сме започнали и нова операция Юнаформет в Средиземно море и имаме нужда от нова стратегия. Европейският съвет ще се обърне към върховния представител и ще изиска подготовка на такава стратегия. Върховният представител ще бъде, помолен, ще бъде призван да ръководи работата по стратегическата комуникация, за да се действа срещу кампаниите за дезинформация, провеждани от трети страни ще продължат разговорите в съвета по общи въпроси и за възможностите за засилване на европейските стратегически комуникации. Новите предизвикателства показват, че трябва да работим заедно, за да се борим срещу новите а, хибридни заплахи. И на 18 май съветът по общи въпроси а, изиска да се подготвят предложения за справяне с такива хибридни заплахи. Такива насоки ще бъдат изготвени до края на тази година и очакваме Европейския съвет да изиска мобилизиране на европейски инструменти в тази връзка. Като председателство предполагаме, че тези теми ще останат в дневния ред на Европейския съюз и ще бъдат обсъждани редавно. Уважаеми депутати, този път, разбира се, в дневния ред ще бъдат включени и теми, свързани с економиката. Економическите показатели показват, че положението се подобрява. Економиката се очаква да нарасне с 1,8% през следващата година, до края на годината, през следващата евентуално 2,1%. Нивата на безработица намаляват, виждат се положителни развития във връзка с външни фактори, във връзка с прилаганата политика, но това е едва началото. Трябва да работим сериозно, за да може економическото развитие да е действително устойчиво и дългосрочно. В цикъла за координиране на економическата политика и европейското полугодие, което току-що приключи, трите основни очертани приоритета бяха свързани с предотвратяването с насърчаване на инвестициите, с структурни реформи и с отговорна фискална политика. Във връзка с тези приоритети всички държави членки трябва да направят препоръки във връзка с препоръките на съвета по общи въпроси. И те утре ще бъдат одобрени на заседанието на Европейския съвет. Turpinot par ekonomiku, ir jāuzsver, ka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 Отново проверяваме технически проблем. Чувате ли превода? Но, но, но. Il problema è nella quindi un attimo. Чувате ли превода към английски? Facciamo passare. Е, Please. Godātie deputāti, kā jau es minēju. Уважаеми дами и господа депутати, както вече споменах, в областта на економическото управление един от приоритетите на латвийското председателство е да има успешно приложение на европейското полугодие в неговата нова подобрена форма. Анализът страна по страна бе публикуван наскоро и бе обърнато специално внимание на препоръките е, до отделните страни. Целта е да се насърчат структурните реформи, които са от голямо значение за подобряване на европейската конкурентна способност и за възстановяването на економиката в Европа. Латвийското председателство предостави добра основа за обсъждане на най-важните структурни реформи и за създаване на добри условия за устойчиво развитие. Нека да спомена няколко примера. Първо, за рекордно кратко време успяхме да се договорим за Европейския фонд за стратегически инвестиции. Искам да благодаря от все сърце на Европейски парламент и Европейската комисия за това, че положиха а, сериозен труд, който който следва да бъде гласуван тази вечер. Също така по отношение на единния пазар бяха предприяти сериозни мерки за намаляване на препятствията, бариерите и за развитието на единния е, цифров пазар. Защото добре знаем, ако не вземем предвид новите развитие на цифровата област ще изостанем от останалите страни. Дигиталните технологии са от голямо значение за економическото развитие. Това е, е важно не само от гледна точка на дневния ред на съвета по общи въпроси, и вземайки предвид стратегията за развитие на цифрови пазар, Европейския съвет ще вземе предвид тези въпроси, покривайки не само бариерите пред функционирането на, на дигиталния пазар, Европейския съвет очакваме да даде нов тласък за финализирането на най-важните правни актове за довършване на единния цифров пазар. Латвийското председателство прави всичко възможно, за да се гарантира защита на данните и да се, разраб... да се довърши работата по директивата за мрежовата сигурност. Работи се и по финализирането на економически паричен съюз на 22 юни. Бе публикуван доклад и Европейският съвет ще обсъди темата по време на латвийското председателство ще е, продължим работата по тази тема, всички формати на съвета. В е, доклада се правят различни препоръки за това как най-добре да се управлява економически и паричен съюз и утре държавните правителствени ръководители ще обсъдят тази тема. Не бих искала сега да се спирам в подробности за това, което ще бъде обсъждано утре, но като цяло е, има много добри идеи за да бъде направен Европейския паричен съюз по-устойчив и за да може неговите структури да бъдат добре изградени. Ще бъде направено всичко възможно за насърчаване на сближаване. Разликите между е, е... държавите членки на еврозоната са заплаха за бъдещето на Европейския съюз, дами и господа. Както виждате, дневният ред на Европейския съвет е изключително натоварен, богат на важни теми. Тук съм, за да отговоря на вашите въпроси. Очаквам интересна дискусия. Благодаря. Благодаря на председателството на съвета. Давам думата на първия заместник председател на Европейската комисия, господин Тимерманс. Благодаря, уважаеми депутати. Председателят Юнкер говори пред вашия парламент на 15 юни миналата година. И тогава той каза, че неговата мисия да бъдат изградени мостове в Европа. Изграждането на мостове в Европа и отвъд нея е задача от европейски естество. Затова той не е тук. Трябваше да бъде в тази зала, но той се опитва да изгражда такива мостови с Гърция в момента, в който говорим. Това, което направихме през последните месеци и е, дни с Гърция, беше изграждане на мостове, тъй като Европейския съюз не е създаден за да изключва, за да включва. Европа провежда непрекъснат диалог възоснова на разбирателството и взаимното уважение. Това не винаги е лесно. Това не е една спокойна течаща река. Но трябва да се изграждат мостови. Трябва да се намери споразумение с Гърция през тази седмица, защото времето тече. Трябва да стигнем пряко до целта. Необходимо е да се оговори на очакванията на гърците, които страдат. Европейската комисия, председателят Юнкер мислят в тази посока. Ние трябва да работим, за да им помогнем да се преборят с безработицата, с социалната несигурност, да изградат една стабилна, здрава основа за развитие. Всички трябва да поемем своята отговорност. Гръцкото правителство, Еврогрупата, МВФ, Европейският парламент, Европейската комисия. Всички трябва да се ангажираме, за да може Гърция да създаде работни места, да тръгне по пътя на растежа. Но това трябва да стане не само с собствени усилия, но и със средства на Европейския съюз. Когато всички условия за споразумения бъдат изпълнени, комисията е готова да задейства или по-скоро да задейства отново 35 милиарда евро в подкрепа на Гърция. Председателят Юнкер ще предложи решения за да се освояват структурни фондове, европейски средства и ще мобилизира чрез предварително финансиране големи суми, за да може да бъдат вложени в реалната економика. С съвместни усилия само можем да постигнем до решение, което е приемливо за всички. Вярваме, че това ще бъде така след Европейския съвет, който предстои през едните два дни. Изграждането на мостови на това трябва да посветим усилията си по време на Европейския съвет. Най-напред по въпроса за миграцията. Вече беше споменато тук. Това е сфера, в която трябва да бъде проявена европейската солидарност. Вчера на съвета подчертах, че сме изненадани с лекотата, с която и с която някои от държавите членки изискват социарност, но не са особено склонни да предоставят от своя страна такава солидарност. Всички сме съгласни, че трябва спешно да се отговори на миграционната хуманитарна криза, пред която сме изправени. Това трябва да стане по един или друг начин, тъй като всички ще бъдем изправени пред този проблем рано или късно. Сега трябва спешно да се постигне съгласие за това какво трябва да се направи, за да може европейската солидарност да не бъде само празна дума или пролята сълза при всяка трагедия, която се случва в Средиземноморието. Едноминутните мълчания по време на Европейският съвет трябва да не бъдат последвани от месеци на мълчание, когато се нуждаем от намирането на отговор. Това, което трябва да направим, да подадем ръка на нези хора, които рискуват живота си, напускат държавите, в които има конфликта и търсят международна закрила, на която имат право. Това е въпрос на уважение към човешкото достоинство. Необходимо е също да проявим конкретно нашата солидарност по отношение на държавите членки, които са изправени пред силен миграционен натиск, като Италия и Гърция в момента. Утре това могат да бъдат други държави. Във всички случаи механизма за солидарност е необходим. И именно сега трябва да ги създадем, като действаме заедно, а не едни срещу други, сега, а не утре, хората продължават да умират в Средиземно море. Нека да сме наясно. Не говорим за квоти, когато става дума за човешки същества. Това е недоразумение. Говорим за преразпределение, а не говорим за квоти на право на обежище. Ние всички имаме задължението да проявим солидарност. Председателят Юнкер твърдо ще отстоява предложението на Европейската комисия относно а, преразпределенето, а, разселването на мигрантите и за постигането на баланса между солидарност и отговорност. Никоя държава членка не ни е предоставила по-добро решение on a dit... Казват многократно, ние искаме това, ние искаме онова, но не ни предлагат альтернатива. И аз искам да подчертая дебело. Разпределението между държавите членки трябва да се базира на ефикасна основа, тъй като а, опитът ни показва, че ако това е на доброволна основа, не действа. Il va donc falloir. Затова ние трябва да постигнем съгласие до края на юли относно практическия начин за солидарното равноправно разпределение между държавите членки, за да могат да бъдат приложени на практика тези мерки. Нашето бездействие днес ще има висока цена Ако не направим нищо а, сега, това означава, че се отказваме от нашите ценности, на които държим. Alors, nous savons très bien. Ние знаем много добре, че има държави, които имат opt-in, други имат opt-out, но Европа буди повече доверие, когато а, по май уязвимите чрез проява на единство и солидарност. Ирландия, както и Норвегия, Швеция, Лихтенштайн искат да участват в механизма за преразпределение. Ние приканваме други държави да се вдъхновят от техния пример. Но трябва да бъдем а, щедри към тези, които се нуждаят от международна закрила. Същевременно трябва да сме твърди а, по отношение на унези, които нямат право да бъдат в Европа и не се нуждаят от международна закрила. Ето защо ние направихме предложение да се засилят а, а, мерките в сферата на обратното а, връщане и защото ам, подкрепата намалява тогава, когато хората виждат, че има хора, които не се нуждаят от международна закрила а, и пристигат а, а, безпрепятствено. Трябва да засилим също сътрудничеството ни с а, държавите на происход и транс, транзит, за да разрешим проблема а, от а, първоисточника. Това са конфликтите, бедността в Либия, Сирия, Ирак, в цяла Африка. Необходимо е да се изграждат мостове, да има повече сътрудничество с партньорите ни от Африка. Държавите членки трябва да засилят помощта за развитие. Това е изключително важно. Ние се нуждаем от 0,7% сега, а не утре, не следващата година, а сега sur la défense. Относно отбраната, У... Украина, Сирия, Близки изток, виждаме, че съседните ни държави са все по-нестабилни, все по-крехки. Не трябва да сме наивни и да считаме, че Европа може да действа само чрез soft power. Няма такава soft power без hard power, без а, интегрирана отбрана, това е също въпрос на надежност. Не става дума от днес за утре да изградим една европейска армия. Това е стар европейски проект, дългосрочен проект. Не става също дума Европейския съюз да бъде контрапроект на НАТО. Ние не сме конкуренти, ние сме партньори и трябва да работим заедно и да бъдем на една вълна областта на отбраната се нуждаем от засилено сътрудничество, така както е предвидено в Лисабонския договор. Да постигнем повече заедно, вместо да имаме национални разделения. Днес в Европейския съюз повече от 80% от инвестициите в отбраната се осъществяват само на национално ниво по бюджетни съображения, тук също е необходимо да се изграждат мостове, да има повече сътрудничество на пазара на отбранителна техника, да се отчитат общите предизвикателства. Трябва да изграждаме и мостови към бъдещето и да доизградим Европейски паричен економически съюз и еврото. Еврото ни опазва, без него щяхме да имаме сериозни проблеми е, и разгръщане на националния егоизъм. Но нещата не падат от небето, всичко това зависи също и от това как ще изградем политика, която се базира на растеж на социална економика, социален напредък в полза на гражданите и техния преспоритет. Това е предложението в доклада на петимата председатели, тъй като председателят Юнкер вчера също привлече председателя Шулца има пътна карта за довършване на економическия паричен съюз. Някои от инициативите, които се предлагат, трябва да бъдат незабавно реализирани на практика. Първата мерка трябва да бъде предприята от институциите още от 1 юли 2015 вече е време. Докладът предвижда е, важни е, цели, което е, е, изключително важно за изграждане на доверие сред гражданите, както и към едината валута. Още от днес трябва да започнем работа, да се базираме на съществуващите инструменти и договори, за да се стимулира конкурентоспособността, отговорното бюджетиране, да се засили демократ демократичната отговорност на Евро... економическия и валутен съюз. На втория етап ще можем да предприемем по-широкомащабни действия, които ще доведе до създаване на трезор на еврозоната. Ще се създаде една стабилна рамка за целия Европейския съюз, и ще направи приемането на едината валута привлекателно за останалите. Изграждането по етапи, по интелигентен начин е Европейският економически и валутен съюз, бюджетния съюз, политическия съюз не е само цел, а това е средство да се отговори на очакванията на гражданите да се подготви Европейския съюз за бъдещите световни предизвикателства, тъй като Европа не е само единен пазар или единна валута, много по-амбициозен проект за гражданите си и не само за тях. В заключение искам да използвам родния ми език, господин председател. Днес в Холандия е известен певец Тео почина и искам да цитирам нещо, което той каза. Може би това е най-известното, което е казано. Това мисля, че се отнася и за съвета. Всеки принадлежи на света и света принадлежи на всеки един. Благодаря ви. Председателят е, Благодаря от името на НП, господин Вебер. Уважаеми господин заместник председател, уважаема госпожо представител на съвета, уважаеми колеги, ще се спра върху два въпроса, които ще бъдат обсъдени приоритетно по време на предстоящата среща на съвета. Единият е свързан с общата валута, еврозоната и разбира се Гърция. Европейската народна партия иска Гърция да остане в еврозоната. Усещаме, че в момента положението е сериозно, че предстоят тежки решения. Господин Жан-Клод Юнкер се ползва с пълната подкрепа на нашата политическа група в рамките на преговорите, които води в момента. Още преди пет години когато се разрази финансовата економическа криза, поставихме началото на много добри постижения в държави като Португалия, Ирландия, Испания и други, които бяха обект на програми за макроекономически корекции, но вече са на пътя на растежа. Сега предстои и Гърция да поеме по този път. Малко съм и разочарован, защото в продължение на месеци само говорихме, само обсъждахме технически детайли. Наистина пропиляхме ужасно много време, през което гръцкото правителство не беше в състояние да излезе с конкретни предложения за реформа. Тази седмица в понеделник поне получихме текст с предложения за реформи. Вече от пет месеца страната се управлява от комунистическо правителство. Нека видим какво всъщност постигна това правителство. То заяви, когато пое властта, че му предстои да управлява една страна, която е на колене. Съвсем наскоро се оказа, че преди време, извинете, се оказа, че по бюджета на страната има известен излишък, а сега този излишък се ступи, няма средства за изплащането на пенсии, например. През месец януари тази година економиката в Гърция отбеляза известен растеж, а сега се намира в изключително тежка рецесия. Банките до някъде се бяха стабилизирали, а сега са застрашени от масово изтегляне на депозити. Гражданите изтеглят суми в размер от милиони ежедневно, тъй като нямат доверие към банковата система. Говори се постоянно за това, че гърците, е, богатите гърци трябва да поне това без сред предизборните обещания на правителството, но то в никакъв случай не изпълни този свой ангажимент. Мога дори да кажа, че именно това правителство постави страната на колене. Ето, това е равносметката за петмесечното месечното му управление. Въпреки това продължаваме да полагаме усилия за воденето на преговори. Помощта за Гърция, според нашата политическа група, трябва да бъде обвързана с условия. Гърция трябва да има конкретен план за излизането от негативната спирала, в която е попаднала. Ще трябва да се споразумеем с Гърция за план за действие, който да предложи на страната перспективи за подобряване и развитие. Но задачата за изготвянето на предложение за такъв план се пада на Гърция. Той трябва да бъде прият с мнозинство в гръцкия парламент. Няма да е достатъчно да бъде закрепен само с подписите на Ципрас и Варофакис, за да спечели доверието на европейците. В нашата политическа група има немалко колеги, които са разочаровани от поведението на гръцките ни партньори. Въпреки това ще застанем зад всички усилия, които ще се положат за оставането на страната в еврозоната. Дължим това не на правителството, а на гръцките граждани. През изминалите няколко дни хиляди гърци излязоха на улицата за да протестират, за да се обявят за оставането на страната в еврозоната. Нашата политическа група е на тяхна страна. Ще се спра и върху още още един момент, а именно въпроса за миграцията. Необходими са законови маршрути за навлизането на наша територия, най-вече за онези хора, които наистина се нуждаят от това. Предложението на комисията за презаселването на сирийски бежанци според мен е добро. Никой не би застанал против едно такова предложение. Призоваваме комисията да настоява за неговото прилагане, да изиска от държавите членки да окажат действителна помощ на сирийските бежанци. От името на моята политическа група трябва да кажа обаче, че като погледнем статистическите данни и злоупотребите от изминалите години, то ще трябва ясно да заявим, че Европа трябва наистина усилено да работи за по-ефективна охрана на външните граници. Напълно легитимно е да заявим спрямо определени лица, които нямат основание да пребивават на наша територия, че не можем да ги допуснем. Не е допустимо от държави с статут на страна кандидат, като Сърбия, с които водим преговори, на наша територия да навлизат търсещи закрила. Тези държави трябва да бъдат обявени за сигурни трети страни. Турция също трябва да поеме своята част от отговорността. В областта на политиката, в областта на връщането, господин заместник-председател, трябва да водим по-активно разисквания с засегнатите трети страни, страни на происход, така че най-накрая да се сключат споразумения за обратно връщане. В Европа трябва да работим за по-ефективна гранична охрана, както и да се противопоставим на всички крайни сили. E e благодаря от името на социалистите, господин Питела. Е, Кари колеги, благодаря, господин председател. Господин председател, уважаеми колеги, нека първо да благодаря на латвийското председателство за сериозния положен труд. Нека да направя няколко коментара за резултатите от преговорите с Гърция. Все още се обсъжда обаче дали е, постигнатите по-рано споразумения могат да е, доведат до нещо. Е, помните, през декември имахме същите чудения сега има ново споразумение. Това е отлична е възможност, златна възможност, но има критични гласове от МВФ, има гласове от страна на европейската десница, при цялото ми уважение към господин Вебер, които твърдят, че е, гръцкото правителство трябва да разработи предложение. Предложение има. Предложението е изработено благодарение на посветената работа на комисията и председателя Юнкер. Щом като има споразумение, защо чакаме? Какво чакаме? Би било неприемливо поради няколко дребни елемента, като ДДС върху храната в ресторантите, да се постави на карта бъдещето на еврото и еврозоната. Това е ужасна грешка. Ние не заставаме в подкрепа на правителството на Ципрас. Заставаме на страната на гръцките граждани. Говорим за спасяването на гръцкия народ и на здравето на цялата еврозона. Да позволим на тези технически дискусии да ни държат като заложници означава, че Европа се отдала на бюрократичност, е, дори и в най-важните критични моменти. Благодаря председат... заместник председателю Тимерманс за вашето изказване, изказване пълно с увереност, целенасоченост, визия. Опасявам се обаче, че не това чуваме от ладийското председателство. Има страни като италианско, като Италия, които правят всичко възможно да спасят човешки живот в Средиземно море. Други страни в Европейския съюз, като Унгария, подемат война срещу иммигрантите. Страна като Унгария пострадала от Берлинската стена, пострадала от, от желязната завеса, сега сама гради и страни. Да, 40 000 мигранти в Европа, да, горещи точки, това е вярно. Е, но не можем да превръщаме всичко в семантично упражнение по разшифраване на неясноти. Може ли някой да ми обясни какво означават тези думи? Какво означава, а, например, формулировката не е задължително, не е на задължителна основа? Е как се прилагат такива незадължителни неща в, ре, в реалния свят? Крайно време е да се свърши с тези а, старомодни решения. Крайно време е Европа да поеме лидерската си роля. Защото иначе няма какво да се чудим, защо популистите печелят, защо антиимигрантски настроените сили печелят. Очевидно е за какво става дума. Има вакуум в европейските решения. За това става дума. Европейският парламент има право да се изправи днес и да заяви тази позиция. В Европейски парламент има едно а, немалко мълцинство, което винаги е вземало много ясна и твърда позиция по въпроса и изказвам а, тяхната позиция. Благодаря от името на ЕКАРЕ. Думата има господин Камал. Благодаря ви. Благодаря също на Латвийското председателство. Знае, че това е последното ви заседание. Нещо, което вреди на конкурентоспособността е, че когато има проблем, решенията, които се предлагат, са винаги повече юра, повече аргументиране. Ние сме против бюрокрацията за създаване на работни места, за развитие на бизнеса. Въпросите, които ще се обсъждат на среща на върха, са гръцката криза, миграцията и така. Да погледнем пациента, гръцката економика. Всеки път, когато имаме проблем, ние слагаме а, а, повече а, медикаменти и това продължава до следващата гръцка криза. Ако и когато постигнем споразумение, колко време ще мине преди в тази зала отново да се наложи да обсъждаме срещата, същата тема, колко още лечение ще е необходимо на Гърция северните държави, че не биха били открови своите дънокоплаци, защото може би такива инжекции ще са необходими дълго време. Време е да се сложи край на тези времени решения и е време да се премине към изпълнение на възприятите правила. Няма лесен отговор, въпреки а, твърденията на някои. Докато обаче нямаме стратегия, ние а, само а, ще а, осигуряваме спасителни а, лодки, ще решаваме нещата на парче. Ние трябва също времено да помогнем на онези, които се нуждаят от международна закрила и да връщаме онези, които нямат право да пребивават тук. Но предлагането на квотна система беше грешка, защото вместо с трудничество комисията предложи принуда. И сега държавите спорят помежду си. Нека да се обединим в дух на сътрудничество, и да помогнем на държавите, от които идват тези а, мигранти, да се противопоставим а, на тези, които извършват трафика на, а, на хора. Необходимо е сътрудничество, а, а не принуда. Това трябва да е принципа, който да ни ръководи страна срещу стран, след страна. Гласоподавателите на изборите непрекъснато казват, че Европа трябва да се промени. Както министър-председателя на Великобритания Дейвид Камерен предлага реформи, това обаче не е един списък от желания на Великобритания за истински реформи в Европейския съюз. Всички в Европейския съюз, може би, трябва да се изправим лице в лице с предизвикателствата, с границите ни, по границите ни и отвъд границите ни. Благодаря ви. Е От групата Алианс на либералите и демократите за Европа, господин Веков, щат има думата. Благодаря, господин председател. Първо, Нека кажа на господин Тимерманс следното. Мислех накрая, че ще попеете, но не се оказах прав. Съгласен съм с предложенията ви за областта на миграцията, но трябва да сте последователен. Онова, което казахте, е вярно. Но това, на което сме свидетели в Унгария, както каза и господин Питела, е скандално, тъй като е в разрез с европейското законодателство. В разрез с общия подход на солидарност, който отстоявахте тук в парламента. Надявам се, че комисията е наясно с това, че онова, което върши господин Орбан е в разрез с общоевропейските правила. My second point is on, on Greece. I, I think that... Няколко думи за Гърция. Мисля, че трябва да постигнем споразумение с Гърция. Нямаме друг избор. Нямаме друг избор, защото излизането на Гърция от еврозоната ще се отрази изключително неблагоприятно върху всички. Ще се отрази най-неблагоприятно върху гърците, тъй като покупателната им способност вследствие от обесценяването на валутата ще спадне с 30-40%. Излизането на Гърция от еврозоната ще се отрази много зле и върху еврото, тъй като ще покаже, че в еврозоната няма никаква задължителност, че всеки може да влиза и излиза когато си си поиска и че еврозоната не се управлява от никакви правила. За какво говорим? Говорим за втори пакет от 7 милиарда. Не говорим за намирането на решение за Гърция, а за това как да предоставим тези 7 милиарда по втория пакет и дори се говори и за обсъждането на трети пакет в бъдеще. Повече от ясно е, че ще е необходимо да се обсъжда такъв пакет. За това трябва да поговорим за едно принципно решение, за решение, което ще оттърве Гърция от проблемите веднъж за винаги. В какво следва да се състои едно такова принципно решение? Първо, най-накрая Гърция трябва да се справи с корупцията, с липсата на прозрачност на пазарите. Не може да се действа на парче, да се променя нещо тук и там в трудовото възнаграждение или в пенсионната. Ще трябва да се промени из основи цялата система. Нещо, което не се прави в момента. Второ, трябва да се намери структурно решение, решение за управление на дълга в Европа. Мисля, че още преди три години трябваше да създадем фонда за погасяване на дълга. Тогава щяхме да решим проблема изначално. Но ако бяхме създали погасителния фонд, то всички държави щяха да имат гаранция, че ще им бъде помогнато в еднаква степен. А това не е на лице в момента. Економическия и паричен съюз. Приветствам доклада на четиримата председатели. Мисля, че това е една добра отправна точка. Е, не съвсем, тъй като не съдържа предложение за погасителен фонд, например, но може да се използва като основа за работа в бъдеще. Нека ви кажа още нещо, колеги. Обръщам се пряко към господата Питела и Вебер. След около 4-5 часа предстои да гласуваме по доклада Берес предстои да гласуваме по този доклад, който съдържа много по-малко амбициозни цели от доклада на председателите, а нашият парламент винаги е бил на предната фронтова линия в областта на економическото управление в Европейския съюз. А сега ще гласуваме по един доклад, който е много по-малко амбициозен от доклада на председателите. Знам, господин Вебер, какво ще кажете сега? Ще кажете, че това е доклад по собствена инициатива, но трябва да ви кажа, че недостатъците на текста не се дължат на госпожа Берес, въпреки че съм виждал и по-добри нейни доклади. Мисля, господин председател, че преди да гласуваме, ще трябва да гласуваме по предложение за връщането на този доклад на ресорната комисия. Напълно безполезно би било да гласуваме по него. Напълно безполезно би било да се гласува по този доклад. Той трябва да се върне на ресорната комисия, тъй като господин Юнкер излезе вече с добро предложение. Благодаря. Сега от името на Обединената левица господин Пападимулис. Ти Дефтера. Благодаря, господин председател понеделник видяхме съобщения и изявления, които звучаха сякаш това е денят преди решението на гръцкия проблем. Съобщението Еврогрупата бе подчерта, че това е добра, основ... добра основа за работа. Изявления на съвета, на комисията ни накараха да мислим същото и изведнъж получихме по-различна информация от МВФ и от някои консервативни правителства, които са мълцинство в европейско равнище. Изглежда, че те са тези, които не искат да се постигне решение. Те искат да подкопаят процеса. Те са ам, желащите да уязвят и унижат гръцкия народ. Те са желащите да поставят на карта демокрацията като такава. Гръцкото правителство, заедно с службите на комисията, изготвиха предложение, което да вземе предвид на подходящо финансиране и, и предлага предложение за борба срещу бюрократичността, срещу клиентелизма, така че да се сложи край на ситуации, при които служители се пенсионират на 45 години, използвайки процедури за ранно пенсиониране и прочие. Това всъщност са резултати от партията управлявали Гърция години наред, а не от работата на Сириза. Крайно време е това да стане ясно, да се вземат мерки и думата Грекзит да излезе от европейския дебат, за да може Гърция и гръцкия народ да тръгнат напред към економически растеж. Няма какво да си крием главата в пясъка. Обръщам се към ем, консерваторите. Очевидно е, че правилата на Европейския съюз са нарушени. 30% са рязни заплахи, заплатите. Е, отруи се безработицата, 25% е рецесията. Дългът се увеличи от 120 на 180% от брутния вътрешен продукт. Да, трябва да се реформират нещата у нас, но трябва също така да имаме някакво устойчиво бъдеще. Направихме предложение, но МВФ заяви, че не е доволен от еквивалентния ефект, свързан с данъчното облагане на лица, печелищи над 50 000 евро годишно, а онези, които не получават нищо, които са безработни, посланието днес е ясно. Резолюция е необходима, тя е спешно необходима тя е на лице, готова е, решение трябва да се намери. Господин Тимерман се работил по тази тема. МВФ не може непрекъснато да е в центъра на европейските събития. Гърция и гръцкото правителство са готови на сътрудничество и гръцкият народ няма да приеме това унижение. Благодаря. Благодаря от името на групата на зелените, господин Ламберт. Господин председател, колеги, излизането на кризата и как е възможно това да стане е ясно. Структури трябва да са на лице, а именно създаването на справедливо, економическо, ефикасно данъчно облагане, за да може да бъде финансово устойчива страната. Става дума за намаляване на военните разходи, които правят от Гърция шампион в НАТО. Трябва да има ефикасна администрация. Става дума да се борим ефикасно срещу корупцията и клиентилизма. По всички тези елементи гръцкото правителство през януари, може би с закъснение, малко непохватно, каза, че е готово да се ангажира. Но вторият елемент е да се инвестира. Всички знаят, че инвестирането в Гърция сега е невъзможно извън на възможностите на гръцката економика. За това трябва да се покаже, че комисията е готова да се ангажира, както каза господин Тимерманс. На трето място става дума гръцкият дън да стане устойчив. В 2010 той беше неустойчив, такъв беше през 2012 и сега е след втория план за излизане от кризата за Гърция продължава да е неустойчив. Ситуацията се влуши дори онези, които отказват да обмислят преструктуриране на гръцкия дълг показват, че имат економическа некомпетентност или че отричат реалностите или пък са обзети от идеологически съображения и остават кредиторите да правят каквото се искат. А те също имат своята отговорност. Преструктурирането на гръцкия дълг трябва да бъде на дневен ред и трябва да бъдат предприяти крути мерки по въпроса. Анштайн казва, че лудостта а, означава да правите и да повтаряте непрекъснато едно и също нещо, очаквайки различен резултат. Мисля, че по време на Европейския съвет ще наделее интелигентността. Знае, че някои в правителствата, кредиторки, дори в ЕЦБ, искат да има провал, искат Гърция да излезе от еврозоната. Знам, че това е така. Лично са ми го казвали. Аз Отчитам това безотговорно отношение, уважавам това отношение. Аз също считам, че ще е политически безотговорно да се отхвърлят наличните възможности, защото това ще открие да се стигматизира, както обичат да правят някой тук в тази зала. Благодаря ви. Благодаря. От Европа за свобода и пряка демокрация, господин Нотел. Благодаря, господин председател. По време на миналите европейски избори за нас от ЮКИП се твърдеше, че сме луди, когато говорихме за европейска армия. А сега господин Тимерманс заяви, че създаването на европейски въоръжени сили е дългосрочен план. Благодаря ви, господин Тимерманс, че укрепихте позицията ни преди предстоящия референдум. Трите основни въпроса на предстоящия Европейски съвет ще бъдат миграцията, споразумението за свободна търговия с САЩ и разбира се Гърция. Проблемите с миграцията вчера станаха явни за нашите колеги. Няколко британски колеги не можаха да стигнат до тук поради хаоса в Кале. Там мигранти се опитваха да се качат на камиони, за да навлязат на територията на Обединеното кралство. В резултат от това бе затворен тунелът в Ламанш. Но това е нищо в сравнение с хилядите мигранти в Средиземноморието, които се опитват да достигнат до нашата територия. Много други поемат по сухопътните маршрути в Африка и Близкия изток. Всъщност не знаем кои са всички тези хора. Доколкото знаем, Ислямска държава се възползва от създалия се хаос за да проникне на нашия континент. Така следващата терористична атака просто е въпрос на време. Господин Тимерманс, имам едно по-добро предложение от вашето. Нека въведем австралийската система, за да охраняваме ефикасно границите си и ясно да заявим, че Европа не е мекушава споразумението за свободна търговия с САЩ. Отменихте гласуването за това споразумение на миналата пленарна сесия в Страсбург. Така не дадохте възможност за открита дискусия. Не откликнахте на потребностите на хиляди европейски граждани, които с право са загрижени. Това споразумение ще се отрази изключително зле върху работниците, потребителите, пенсионерите, малките дружества, а ще доведе до огромни печалби за лобистите и многонационалните корпорации. Тук в Брюксел има няколко пъти повече лобисти, отколкото депутати. Има повече лобисти, отколкото във Вашингтон. Затова не е изненадващо, че комисията и големите политически групи тук в парламента са за това споразумение трябва, когато говорим за споразумението, да загърбим политическите си различия и да действаме единно. И накрая Наистина съчувствам на гръцките граждани, които обедняха заради действията на Европейския съюз. Гърция, люлката на демокрацията, е застрашена от шурбаджанащината тук в Брюксел. Това наистина ме ужасява. Нека се обявим против споразумението за свободна търговия с САЩ. Нека всички единно застанем зад гръцките граждани. Per correttezza di informazione, Il presidente Schulz aveva deciso di... Председателят Шулц взе решение да се отложи гласуването. Дебатът не е отменен, гласуването не е отменено, но те се отлагат. От ЕНС Марин Люпен. Благодаря, господин председател. Демокрацията изглежда трудно се е, развива в този парламент, но ето на. Успяхме да се организираме. Един парламент, в който действително демокрацията е важна, ще намери някакво решение на нещо, което за всички е ужасна дискриминация. И така. Това, което се случва в момента във връзка с Гърция е ужасно. Брюксел не се отказва от нищо, налага хипер затягане, е, много високо, много е, строго затягане на економическите е, на финансите и Гърция плаща за това този ужасяваш. Всички искат да спасят Гърция, а всички знаят, че Гърция с е, един дълг от 180% от своя БДП не може да изплаща дълга си. На практика това, до което се стига е ам, робство а, е, за изплащане на дълг а, и трябва да се има предвид, че този тип а, е, робство а, отдавна вече е отречен още преди Христа има опасение, че ще фалират гръцките банки. Помислете си обаче, през 2014 година имаше един текст за единия механизъм за преструктуриране на банките и той бе отхвърлен от Европейския парламент. Имаше мерки за за банковите сметки над 100 000 евро. А, гласувахте в защита на тези сметки и след това а, го скрихте от своите гласоподаватели. А, и тук не става дума за хора, които имат спестени 20 000 или 10 или 5 000. Става дума за сметки с, 1000, с 100 000 евро а, в тях. Разбира се, а, е, а, е, отложиха се правилата, отложиха се мерките а, е, до много късна дата с едно единствено възможно разруш... условие за ускоряване на ситуация на много задълбочена криза. Ето виждате, че постъпихте по един срамен начин, гласувахте един текст, който е, гласувахте по начин, който да спаси а, е, богатите. Това е, е недопустимо. Всеки народ трябва да си възвърне своята национална гордост. La parola all'onorevole Papadakis non iscritto. Господин Пападакис. Micro, please.